Pan przewodniczący! Председателят. Добро утро, дами и господа. Подновяваме работата. И първа точка от дневния ни ред за днес – това е докладът на Алехо Видел Квадра за сигурността на доставките на природен газ. Най-напред давам думата на докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател. През последните няколко години станахме свидетели на няколко пъти на доказателства за уязвимостта на страните членки по отношение на доставките на газ. През зимата 2005-2006 и 2008-2009 прекъсванията и неродовността в подаването на газ бяха наистина кошмарни. Като имат предвид студените зими, които преживяваме напоследък – още по-важно става да направим всичко възможно, за да предотвратим подобни случаи в бъдещето. Доставките на газ в Европейския съюз зависят до голяма степен от външни източници. Дипломацията в това отношение може да постигне много. Комисията полага усилия и трябва да признаем а, това. Но необходими са ни по-преки, по-ефективни механизми. Не трябва да забравяме, че кризите, които преживяхме по отношение на доставките на природен газ, зависят до голяма степен от липсата на взаимосвързаност на мрежите и националните а, законодателства в това отношение. Необходимо е да предприемем решителни стъпки, за да решим проблема. Отдавна се опитваме да напреднем а, в тази област поради това, че знаем е, не от вчера проблемите в различните национални подходи, водиха се дълги преговори за осигуряване на доставките на природен газ и сега се надяваме, че страните вече са преодолели те са националистически, националните интереси и ще възприемат общ европейски подход. Когато законодателният акт, предлаганият регламент бъде е, прият, ще имаме един ефективен инструмент, който беше прият е, единодушно в Комисията по въпроса на енергетиката, след като бяха приключени спешно преговорите с съвета. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната блестяща работа, отразена в окончателният вариант на документа. Благодаря и на всички комисии, които дадаха становища, техните мнения до голяма степен бяха включени в окончателната версия на текста. Искам да благодаря и на Европейската комисия за нейната помощ, а също така и на Испанското председателство на съвета, което редовно ни информираше за това как вървят преговорите. Регламентът ще гарантира редовните доставки на газ за всички европейски граждани, дори да възникне нова криза. Вградена е също така известна гъвкавост за страните членки, за да могат те да включат допълнителни защитени клиенти, като например услугите, обществените услуги. Очевидно, страните членки искат да защитат своите национални економически субекти, но а, това трябва да бъде в съответствие с общите цели на Европейския съюз. Ще бъде задължително за доставчиците на газ, ако съществува криза, защитените клиенти да бъдат снабдявани с газ на най-малко за 30 дни без някакво прекъсване. Също така страните членки ще бъдат задължени да обновят инфраструктурата си, за да може развитието на вътрешния пазар на енергия да продължи да се развива. Едно от най-важните постижения на регламента, според мен, е това, че за всички страни членки ще бъде задължително да възприемат обратните потоци при взаимното свързване на мрежите. Това ще допренесе за по-голямата ефективност. Обратните потоци могат значително да подобрят доставките на природен газ в Европа. Ако вземем за пример тръбопроводът Ямал, който снабдява Полша, Чешката република и част от Германия, а от Беларус, може да се види ясно ползата от обратните потоци. Регламента включва също така и редица мерки, които комисията може да приеме, ако реши, а, че доставките на правен газ са застрашени. Благодаря. А сега, преди да пристъпим към разискванията, става ясно, че комисията ще има големи правомощия които ще налага на страните членки, когато става дума за криза в доставката на природен газ. Това ще донесе решение на един истински проблем. Регламента ще осигури до голяма степен доставките на газ и ще, ще се преодолее неравмерността в доставките на газ. Ще се осигури взаимната свързаност на мрежите, за да се достави газ във всички краища на Европа. Господин председател, регламента за сигурността на доставките на природен газ внася радикална промяна в начина по който страните членки ще преодолеят чисто националният подход и ще се включат в изпълняването на един амбициозен европейски план. Беше необходимо да преживеем две кризи, за да дойдем, стигнем до тук. Сигурен съм, че всички знаят за какво става дума, какви са заплахите. Много важен доклад, казва председателят. Опитва се да прекъсне. Приключвам, казва докладчикът. Този рекламент е важен жалон в осигуряването на доставките на природен газ. Това е доказателство, че нашите интеграционни проекти могат да бъдат изпълнени. Ако изпълним изискванията на регламента достатъчно бързо и ефективно, ще изпратим едно ефективно послание към доставчиците, а именно, че Европа е, един за всички, всички за един. Много важен доклад, казва председателя. Знам колко важен е този въпрос. Но ние трябва да спазваме правилата. Използвахте цялото време, което имахте на разположение, говорихте повече. След това накрая няма да ви дам думата за забеле... заключителни забележки. Съжалявам. Сега, от името на комисията, давам думата на комисар Гюнтен Бечингер. Добре дошъл в Европейският парламент. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Газът е много важен фактор в нашата енергийна политика. Ние се нуждаем от ефективна европейска правна рамка за гарантиране на снабдяването с газ. Нуждаем се от диверсификация на източниците, нуждаем се от стабилна и разширена инфраструктура. Нуждаем се от една обща е, линия е, съвместно с нашите партньори, е, страните за транзит и страните, в които се намират източниците. Москва и Минск поддържат нашето желание да изградим една нова енергийна стратегия. В преговорите с парламента и с държавите членки в рамките на една година комисията постигна конструктивни резултати. Така че можем да очакваме едно по-добро развитие на нашата газова промишленост в интерес на гражданите след като видяхме резултатите от е, координацията и от сътрудничеството, е, вече е на лице една много по-висока степен на готовност за е, приемане на новата стратегия. Проекта на регламент, който разглеждаме, е изобщо първият правен акт който се основава на много обширния текст относно енергията в новия договор от Лисабон. Винаги, е, когато превентивните мерки за предотвратяване на нарушения на газовите доставки не са довели до очаквания резултат, се предвиждат много по-ефективни мерки за бързо преодоляване на кризите – Норвегия и Полша тези дни водят преговори във връзка с подписания междувременно вече е, договор между Норвегия и Русия за разширяване на договорната основа е, и ние се надяваме, че ще се постигне едно по-добро свързване и е, по-добра база за по-нататъчно сътрудничество. Необходими са естествено и е, технически нововведения, разширяване на инфраструктурата и е, една е, много по-засилена енергийна е, външна политика на европейско равнище. Задължителните минимални стандарти са сигнал за солидарност и сигнал за е, грижата на Европа е, за нейните граждани. Предвиждат се задължителни структур, е, срокове от 30 е, дни или е, от 7 дни в случаите, в които имаме е, високо натоварване на е, мрежата е, при екстремални температури е, в зимни условия или в случаите, в които по редица обективни причини има нарушаване на ритмичността на доставките. Газовата инфраструктура трябва да се финансира. Парите вече са отпуснати от парламента 1,4 милиарда евро от бюджета на Съюза. Е, към тях се добавят и е, средства от е, бюджетите на държавите членки, така че ние ще разполагаме с достатъчно средства на първо време. След две години ще направим междинна рекапитулация на постигнатото и ще конкретизираме мерките за следващите години. Комисията желае е, да започне е, раз, интензивно разглеждане на е, въпросите, свързани с външните отношения в областта на газовите доставки, така че да се постигне едно по-тясно сътрудничество с важните от стратегическа гледна точка държави. Също времено предвиждаме е, засилено сътрудничество между отделни държави в е, определени региони, както е, това става в Балтийския регион, между трите балтийски държави, трите балтийски държави и Полша. Подобни проекти има и в други региони на Европа. През ноември ние ще можем вече да очертаем съвсем ясно мерките за следващия финансов период. Благодаря. Благодаря. Колегата Сарош Шволски не е в залата. От името на Комисията по околната среда давам думата на Бронислав Соник. Благодаря, господин председател. Гражданите на Европа очакват да бъдат взети важни решения, искат да бъде демонстрирана солидарност те искат от нас да предприемем трансгранични действия и това е стъпка във вярната посока. Трябва да имаме възможност за свободно предвижване в Европа. Става дума за сигурност на доставките на газ. Ние от години водим кампания на доставките на газ да бъде отдаден приоритет в Европейския съюз. Не можем да разчитаме само на един единствен доставчик, а именно Русия, защото Русия използва доставките на газ като начин да ни оказва натиск. Трябва да сме внимателни в това отношение. В Польша се говори за северен поток. Това е проект, който беше решен без нужната консултация с страните от региона. Ние се нуждаем от решение, което да гарантира доставките на газ на всички членове на Европейския съюз. Сега от името на Комисията по вътрешен пазар, госпожа Калнети. Благодаря. Това е важен доклад и аз се радвам, че резолюцията на Европейския парламент отчита проблемите на страните, които нямат достатъчно източници на газоснабдяване и разчитат на трети страни. Надявам се, че този регламент ще ни позволи да имаме по-общ подход към енергийната сфера. Парламентът направи няколко важни предложения. Първо, да се дефинират защитените клиенти, които приоритетно да получават доставки на газ. На второ място, принципът на солидарност като се подчертава нуждата от сътрудничество в рамките на отделни региони. Когато говорим за прекъсването на доставките, се отдава приоритет на пазарните инструменти, а не на непазарните мерки. Те могат да се прилагат само тогава, когато пазарът не може да гарантира доставки на защитените клиенти и най-накрая искам да благодаря на господин Квадрас за отличното сътрудничество. Председателят, разбирам, че докладът действително е много важен, но моля да се вместите във времето, което ви е отдадено. Сариош Волски от името на Комисията по външни отношения. Благодаря, господин председател. Енергийната сигурност е един от ключовите елементи на нашето бъдеще. И очевидно, наш дълг е да гарантираме тези доставки. Въпросът е не дали, а как трябва да действаме, за да може да осигурим доставките на природен газ. Две неща са необходими. Първо, достатъчно добро законодателство и второ, политическа воля и визия. Колкото до законодателният пакет, който се предлага, много ефективно подготвен от господин Вида Кватрос, той е добър. Той ще гарантира до голяма степен доставките, като е, фактически е, ни дава амбициозни правила за инфраструктурата, а също това как да реагираме при извънредни ситуации, като е, включва принципът на солидарност, залегнал в член 194 на договора обаче в регламента не са ясно установени ролята на върховният представител и на, не са ясно дефинирани коридори, като Набуко и други. Благодаря ви. Благодаря, колега, казва председателят. Трябва солидарността да върви в ръка в ръка с правото на страните членки да осигуряват собствен... Много съжалявам, казва председателя, прекъсва оратора. Времето ви приключи. Една минута имате казва председателят. Колеги, моля ви, съобразявайте се с времето, защото иначе не можем да вървим по график. Правилата са еднакви за всички. Те въжат за всички. От името на ЕНП, колегата Херберт Ройл. Господин председател, скъпи колеги, Нека първо да благодаря на колегите, които работиха особено активно по този проект. Преди всичко имам предвид докладчика Видал Квадрас. Европейската политика трябва да бъде в състояние да реагира адекватно и е, бързо на критични ситуации. Още повече, че имахме такива ситуации, е, проблема е ясен и видяхме, че сме принудени да търсим решение. Намерихме решението което е свързано с въвеждането на нови инструменти това е важно не само от гледна точка на създаването на нова инфраструктура, но и от гледна точка на новите правила, които се въвеждат. Така че, както и господин комисарят посочи, ние е, въвеждаме ни задължителни периоди на гарантиране на доставките с достатъчно запаси за 7-дневни периоди, за 30-дневни периоди и така нататък. Това означава, че ние засилваме ролята на предприятията света. Те вече са в центъра на нашата на сигурност на газовите доставки и същевременно не желаем вече да поддържаме, така да се каже, инструменти и системи, които е, не винаги са се оказвали адекватни и е, полезни. Е, Имам предвид най-вече обратните потоци, нали? Не винаги и не на всяка цена те ни помагат. Така че всичко това е, е изключително важно. Надяваме се, че комисията там, където е, новият регламент няма да може да е, преодолее проблемите в областта на газовите доставки, ще потърси и допълнителни мерки. Т.е. гъвкавостта отново е основен принцип. Но не на последно място е, и по важно, ще кажа важното е, че ние започваме с въвеждането на нови мерки, които би трябвало да доведат до окончателно и добро решение. Това беше първата реч, която беше точно в времето, което е отделено. От името на групата на социалистите и демократите Ханес Свобода. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря първо на колегата Фидал Квадрас за много добрия доклад и за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Разговорите започнаха по време на Испанското председателство и струва ми се, че доведоха до добър резултат. Централният момент е солидарността между европейските държави и защитата на потребителите. Това за нас бяха основните идеи в този регламент и те са на лице. Откриваме ги в доклада, така че ние даваме един ясен сигнал към нашите граждани. Да, господин комисар, вие споменахте, че това няма да бъде краят на цялата история. Естествено, и аз съм много съгласен с вас. Наскоро пристигна и така, една информация за доклада на Жак Делор във връзка с необходимостта от създаването на една енергийна система в Европа. Това е един особено важен елемент в рамките на цялостния процес на единение на Европа, без да променяме договора. Защото, естествено, е, това е много важен момент. Не бива отново да възобновяваме договора, е, е, дискусията за изменение на договора. Освен това, много важно е и това, че се създава основата за общи действия не само вътре в Съюза, но и извън Съюза. Е, колкото повече е, възобновяеми енергийни източници е, развиваме и използваме, толкова повече ще се нуждаем от промени, от разширяване на енергийната система, на цялата енергийна стратегия. Така че е, съвместната инфраструктура, свързаната, взаимосвързаната инфраструктура в Европа в областта на енергетиката е особено важна. В никакъв случай е, не бихме могли поединично да се справим е, с партньори, в които има монопол на е, регулирана от държавата енергийна структура. Но при всички положения ще се справим по-добре, когато действаме заедно единно и а, аз поздравявам а, доклада и резултата от проведените преговори. Надявам се, че това е важна стъпка напред към една обща енергийна система. Да, добре, наваксахме малко закъснението, вече се движим в темпо. Госпожа Валиан. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика ви дала квадра за този чудесен доклад. Всяка зима си спомняме за това колко зависим от доставките на природен газ от Русия. Сигурността на тези доставки е наш приоритет. Този законодателен акт е важна крачка за намаляване на нашата уязвимост и да, за гарантиране на доставките на газ. Да се постигнат разумни цени и да има по-голяма солидарност но трябва да продължим да разнообразяваме доставчиците. Сигурността е, има значително, е, значи нещо различно за това дали сте румънец, е, е холандец или, или финландец. Необходимо ни е, е не национален, а европейски подход. Няма да бъде прекалено да кажем, че остават много протекционистски бариери, които вредят на пазара, вредят на потребителите, спомагат за увеличаване на цените, е, на вредят на редовността на доставките. Политиката, политиканството не трябва да бъде част от енергийната политика. Всеки ден чуваме за съмнителни договори, изключени при закрити врата и така нататък. В Румъния стратегията, енергийната стратегия е в ръцете на няколко души. прозрачността не става дума само за прозрачност, става дума за последиците от тази политика е абсолютно необходима. Виждаме това, като получиме високите сметки за газ в края на годината. Необходима е отчетност, прозрачност и демокрация в пререшаването на енергийните проблеми. Иначе няма да можем да, да служим добре на потребителите. комисията трябва да направи всичко възможно за сваляне на протекционистските бариери навсякъде, където съществуват. Благодаря, госпожо. Сега от името на зелените, Клод Турмес. Имате думата. Благодаря. Благодаря на Видал и на всички, които работиха по този въпрос, както и на Испанското председателство, което допринесе за постигането на бърз напредък. Необходимо е да намерим нужния баланс на вътрешния пазар и външната търговия на държавите членки. Тези въпроси са засегнати в доклада. Искам да отбележа четири основни неща в моето изказване. Първо, за инфраструктурата. Ние считаме, че връзките север-юг, най-вече между Полша, Унгария, Словакия се нуждаят от допълнителна разработка. Относно хранилищата, нашата инфраструктура трябва да е изпитана, за да може да се справя с краткосрочни и дългосрочни складирания на запаси от газ. Трябва да разполагаме с нужните данни, за да можем да направим оценка за бъдещите ни нужди от природен газ. Какво ще се случи в страна като Германия, която през 2050 реши, че ще има нулево потребление на газ. Тоест, ние трябва да насочим инвестициите там, където трябва. Преди 4 февруари се нуждаем от Европейската комисия нова, от нова оценка за бъдещето на пазара на газ, шистовия газ, също втечнения газ, всичко това трябва да бъде оценено да с оглед на бъдещите ни нужди. Благодаря. Сега колегата Конрад Чемански от а, името на ЕКАРЕ. Е. Благодаря. Струва си да се поздрави а, господин Видал а, Квадрос, но поради компромиса постигнат не само в преговорите с съвета, но също така а, и между политическите групи. Екаре подкрепя този компромис, въпреки че в началото имахме предвид много по-амбициозно решение, особено по отношение на инфраструктурата и политическите действия в случай на криза. Оригиналната версия на регламента включваше много по-сериозни ангажименти. Този регламент има по-голям потенциал. Мисля, че е, е, не трябва да продължаваме да бъдем е, безучастни по отношение на това, което правят тези членки и а, фирмите а, спрямо злоупотребата от страна на Русия с газовото оръжие. Трябва да се борим срещу монополистическите позиции на Газпром, който по политически причини иска да запази пълен контрол над газопроводите в Европа, но също така и контрол върху суровините. И начинът по който се продава газ. Това е в ущръп на общия пазар, в ущръп на нашите права и пречи на развитието на нови техники и технологии в газовата промишленост. Това си единствено чрез този регламент и подобни стъпки може да осигурим доставките на газ и затова си струва пленумът да го подкрепи при гласуването. Благодаря ви, колеги, за вашите изявления. Сега от името на Обедената левица. Благодаря, господин председател. Сигурността и независимостта на доставките, да. Но, за да постигнем това, е необходимо е а, газът и другите енергийни източници да не бъдат обект на спекулации. Като се осигурят доставките на, за европейските а, потребители, но се осигурят правата на народите, откъдето идват тези суровини. Особено след катастрофата край бреговете на Флорида, трябва да видим какво правят многонационалните компании. Те служат само на своите акционери и въобще не мислят за правата на народите в страните, където се произвеждат газа и другите енергоисточници. За разлика от нашия докладчик, аз съм сигурен, че частните компании няма да осигурят доставките на природен газ. За да имаме осигуряване на подобни доставки за всички граждани, трябва да се национализират големите газови компании и да се създаде една транс, паневропейска група, която да бъде под многонационален и публичен контрол. Благодаря. Благодаря, колега. Госпожа Ники Цавела от групата на Европа за свободата и демокрацията. Искам да ви поздравя, господин Квадрас, за отличния ви доклад, който очертава въпросите, които засягат вътрешния пазар и ги разглежда по подходящ начин. Европа не е разрешила а, основния си проблема намирането на альтернативни източници на доставки на природен газ. Трябва да видим кои са доставчиците, за да се гарантира изцяло газовия пазар в Европа. За сега имаме само един единствен доставчик, това е Русия. Имаме договори за доставки на газ с Русия. Други доставчици, които са възможни, като Иран и някои други страни, не се разглеждат и тук ние пропускаме една възможност. Господин комисар, вие трябва да говорите с вашия колега Таяни и да излезете с а, а, общо предложение за справене с а, ситуацията с а, Русия, за да можем да си осигурим альтернативни източници на доставки. А, мислили ли сте а, по този въпрос? А, а, мислили ли сте за план за действие, за а, доставки на природен газ а, и използването на терминала за втечнен газ в Средиземноморския басейн. Така че има альтернативи, господин комисар. Председателят, благодаря. Колегата Бела Ковач, независим депутат. Uh, Понякога е, ставаме свидетели на конфликти, които имат е, пряко въздействие върху пазара. Нарушават и редовността на доставките на природен газ. Всеки модел, който бихме възприели, трябва да вземе предвид средносрочните възможности. Не мисля, че бихме могли да вземем предвид всички фактори. Е, защото сигурността на доставките трябва да бъде ефективно гарантирана. Тя трябва, доставките трябва да бъдат редовни за всички потребители на достъпна цена. Сигурността на доставките е важен политически въпрос, който ние трябва да решим. Затова са необходими наистина ефективни мерки. Защото домакинствата не могат сами да се борят за осигуряване на тези доставки. Днес пазара на газ е либерализиран, а това значи, че правителствата и другите власти трябва да поемат своята отговорност. Благодаря. Благодаря ви за речта. Тя беше дори по-кратка, отколкото беше предвиденото време. Други оратори. Артус Кристиянис Каринс за две минути. Господин председател, Господин комисар, ние всички сме зависими в Европа за доставки на енергия от трети страни. И особено сме зависими в сферата на снабдяването с газ. Ние сме силно зависими от Русия. Разбираме, че Русия може да бъде проблемна страна като доставчик. През 2009 година спорът между Украина и Русия доведе до ситуация, при която няколко държави членки е, изпитаха затруднения с е, газоснабдяването. Има няколко решения. Първото е разнообразяване на източниците на доставки и е, второто решение е вътрешния пазар и междусистемните връзки. Тук става дума за обща енергийна политика. Необходимо е да имаме един функциониращ общ пазар. Къде е проблемът? Проблемът е в това, че няколко страни, няколко региона в е, Европа, които са изцяло изолирани от останалите, например Балтийските страни, на 100% са изолирани. 100% е, те са зависими от доставките на природен газ от е, Русия. В резултат на това, в Балтийските страни днес потребителите плащат 30% повече за природен газ, отколкото клиентите в Германия. Аз считам, че този регламент е във вярната посока. Свършеното от комисията, от господин Квадрас е положително, но трябва да стигнем до края. Ние се нуждаем от инвестиции в инфраструктурата, за да имаме общ пазар в енергетиката, за да можем да имаме различни източници на доставки и то на сигурни доставки. Благодаря госпожа Тереза Мадурел за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Стана дума за това през 2009 година, колко тежка бе кризата, която преживяхме, когато осъзнахме колко сме зависими от енергийния сектор, от е, енергийните доставки. Е, осъзнахме, че проблемът е, най-често е на границите на държавите ни Испания не можеше е, да предприеме нищо. Имам предвид испанската държава. Тя не разполагаше с ресурси. Международната солидарност е, изисква е, разпределяне на е, газа на цялата територия на Европейския съюз. Е, разширяване на трансграничните свързвания, които към момента все още не са оптимални. Затова е, докладът е, за регламента е особено важен. Трябва да се създадат връзките, които ще гарантират едно по-добро газоснабдяване. Естествено, че е, ние трябва да диверсифицираме е, връзките, така че да няма вече е, енергийни острови. Приключвам. Благодаря на доклада, е, е, на докладчика Видал Квадрас, благодаря на комисията и лично на комисаря за желанието и готовността да се работи в тази област. Благодаря ви. Йорго Хачимаркакис има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също ще благодаря и на комисаря Етингер, и на докладчика Видал Квадрас, който чудесно работи с Испанското председателство. На Испанското председателство също дължим благодарност всъщност докладът е прекрасен. Наистина е, са необходими изменения. През 2008-2009 е, разбрахме, че една голяма част от е, газовите доставки не са сигурни, те идват от Русия, те не винаги са гарантирани. Така че докладът въвежда не само повече гаранции за сигурността на доставките, той въвежда и отделните степени на криза, които ще ни помогнат да обменяме информация, да си помагаме повече. Всичко това е в крайна сметка част от нашата съвместна европейска отговорност. Да, Регламентът е много добър, но ние се нуждаем и от други инструменти, и от други пътища. Затова приветствам всичко това, което каза господин комисарят и което не е казал, но предвижда да свърши по време на своя мандат. Необходими са ни всички коридори, всички проекти, да не ги изреждам всичките. Започвам с Набуко и свършвам тук, но има и още много други. Нуждаем се от по-тясно регионално сътрудничество между държавите членки и така ще постигнем наистина в един малко по-дългосрочен план нашата голяма цел. Благодаря ви. Сега колегата Тушановски за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. През 2009 година преживяхме прекъсване на доставките от Русия така наречената газова криза от януари 2009 година. Трябва да бъдем а, много внимателни за бъдещето, защото подобни кризи засягат целият Европейски съюз. Анализът показва, че проблема беше по-скоро структурен. Трябва да бъдем разумни и не трябва да се опитваме да внасяме по по-тежки регулационни правила, отколкото е необходимо, защото прекаленото регулиране може да доведе до повишаване на цените на газа, което ще навреди на потребителите. Това също може да навреди на конкурентоспособността. Мисля, че този доклад намира баланса между тези две страни. Искам да благодаря и на комисията. Надявам се, че по-късно документът ще бъде преразгледан, за да се види какво е неговото въздействие. Благодаря. Сега колегата Бергис не е тук. И след това сега давам думата на господин Фиорелло Провера за една минута. Благодаря. Благодаря, господин председател. Производството на газ в Европа продължава да спада търсенето за енергия ще продължава да нараства, особено с економическото съживяване, което се надяваме да настъпи. Затова трябва да имаме гаранции за доставки на енергия, особено в времена на криза, тъй като доставките зависят от геополитически външни фактори. Трябва да има координация между заинтересованите страни в газовия сектор и да не допускаме повторението на ситуации като кризата между Русия и Украина, която да ни засегне. Ние трябва да имаме енергийна, енергиен суверенитет. Искаме да благодарим на докладчика за това, че предложи някои много съществени изменения. Искам с удовлетворение да отбележа, че комисаря призовава за засилено регионално сътрудничество в тази сфера. Благодаря. Господин Ник Грифин. Господин председател, винаги когато а, има някакъв инцидент на пътя, се явява линейка. Но в Европейския съюз ние а, следваме различни фантазии, като започнем от климатичните промени и други. Всички те се използват за извинения за завземането на повече правомощия. Кризата между Русия и Украина беше изкуствено създадена. Кризата се използва от Европейския съюз, за да поеме контрол върху доставките на газ. Това няма да се одобри от, гласо, от гласоподавателите. Целта е да се създаде една социалистическа свръхдържава, която заграбва това, което не може да получи по демократичен път. За това хората, които обичат свободата, ще гласуват против този доклад. Благодаря ви. Госпожа Амалия Сартори за две минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегата Квидал Вадра за прекрасния доклад, за умението му да води разговорите и да посредничи при постигането на съгласие за първо четене. С удоволствие ще гласувам не само аз, но и цялата политическа група, която представлявам, за този доклад, за този регламент. Това е една много важна стъпка в целия процес, който се опитваме да тласнем напред. Ние непрекъснато се опитваме да постигнем нашите амбициозни политически цели, както и господин комисарят подчерта. В парламента се стараем към политика на солидарността по отношение на вътрешния пазар. Същевременно, но този текст е едно предупреждение към всички от тези, които през последните години е, играха е, техните игрички. Да, необходима е диверсификация, както се посочва в доклада. И в тази връзка смятам, че по отношение на Южния коридор ние все още правим твърде колебливи, плахи стъпки. Същевременно се нуждаем от повече гаранции за сигурност на доставките и аз мисля, че за да гарантираме един конкурентно способен пазар, наред с сигурността на доставките, ще трябва да финансираме отделните е, източници е, отделните е, мрежи, за да постигнем желания ефект. Благодаря ви. За две минути господин Сивич. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Сигурността на доставките на природен газ е тема, която има стратегическо значение. Всички, които са работили, четирите комисии които работиха по този въпрос, добре съзнаваха това. Това е така, защото става дума не само за техниката, не само за економически проблеми, а също така и за европейската солидарност. И затова ние бихме искали да бъдем солидарни, като тези, които са по-силни, защитават по-слабите. Компромисът, като всеки компромис, отстъпва от едно, печели друго, трябва да бъдем доволни, че той е постигнат. Е, много важна е сигурността. Сигурността е важна за обикновените хора, които си плащат сметките, които четат вестници и които искат да знаят каква е опасността да им се спре, бъде спрян газът. Те също така се боят, че може да трябва да плащат повече, боят се, че може да не получават редовно газ. Надявам се, че този регламент ще намали тези страхове. Но нека бъдем ясни. Когато започнаха разговорите за това, от кого зависи сигурността на доставките на природен газ, бяхме на различни мнения. Смяташе се, че една страна може да реши проблема, някои казаха, че смятаха, че това са няколко страни. Но сега Става дума, че ще се създадат органи, които ще се занимават с този въпрос. Това е малка крачка в правилната посока. Благодаря. А сега Норика Николай за една минута. Господин председател, доклада привлича внимание към два въпроси. Значението на страните, които са транзитни, на страните доставчици. Искам да поздравя докладчика за, своето, на неговия подход към проблема. Аз съм докладчик за Тюрменистан и аз смятам, че тази страна може да бъде много важен докладчик за Европейския съюз поради ресурсите, с които разполага и поради откритото отношение към Европейския съюз. Не трябва да забравяме и потенциалът на Китай. Всичките наши проекти, Северен и Южен поток, зависят от страните доставчици. Трябва да а, подобрим доставките, без да отстъпваме от своите принципи. Ако искаме да имаме стратегически отношения с страните доставчици, трябва да имаме и политически, и економически подход. Те могат да ни донесат само полза. Искам да кажа, че Румъния като транзитна страна има голямо значение. Мисля, че страни като Румъния и България могат да бъдат фактор за сигурността. Благодаря, господин Адам Мирен, за една минута. Благодаря, господин председател. Сигурността на енергийните доставки е един от едно от предусловията за суверенитет. Затова Европейския съюз трябва да говори с един глас. Сегашната директива от 2004 година не е достатъчна, за да отговори на опасностите. Тя не може да защити особено страните от Централна и Източна Европа от прекъсване на доставките на газ. Опасността е явна. Ние видяхме какво се случи по време на двете газови кризи през 2008 и 2009 между Украина и Русия. Но по-добре късно, отколкото никога. Радвам се, че най-сетне започнахме да изграждаме обща енергийна политика и че този регламент ще създаде нужния механизъм за координация във времена на кризи и ще допринесе за модернизирането на инфраструктурата и за създаването на междусистемни връзки между държавите членки. Предложеното от парламента по-рано беше по-добро, но като отчитаме това, което чух до тук, мога да дам своята подкрепа. Благодаря. Сега Ярослав Пашка има думата. Благодаря ви, господин председател. Европейския парламент реагира на проблемите, които е, преживяхме миналата и по-миналата година. Необходими са много активни действия, за да постигнем една по-добра енергийна сигурност. По отношение на много въпроси се нуждаем от по-активни мерки. Трябва да се концентрираме тук в парламента върху сигурността на газовото, на газовите доставки, кои са източниците, а също време на инфраструктурата, превенцията в отделните държави членки. Парламентът предложи регламентиране на информационния поток, така че да няма дезинформация, да няма липса на информация. И естествено, защитените потребители и формулата N-1 са особено важни, но остават и много въпроси без отговор. Госпожа Йордан. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме, може би, един от най-важните въпроси на сегашното пленарно заседание. Много граждани по време на най-лошата зима от, на 2009 година пострадаха от студ. Тогава имаше сериозно нарушаване на доставките на газ в Европа. В такива случаи трябва да докажем, че европейската солидарност може да помогне. Трябва да се обърнем към хората, да помогнем най-напред на тях. Всички домакинства, свързани с, в мрежата, трябва да се считат за защитени клиенти. Трябва да предприемем мерки, за да се гарантират доставките, дори при крайни обстоятелства. За целта трябва да се подобри инфраструктурата в държавите членки, както и междусистемните връзки. Следва да гарантираме доброто финансиране на газопроводите и обратните потоци. Трябва да имаме превентивни мерки, а, за да не се допускат кризи. Искам да прикани Европейската комисия да подготви бързото прилагане на регламента в държавите членки. Радвам се, че докладчика отчети исканията на отделни държави членки, като отчети спецификите на отделните страни. Предложените решения са адекватни за Словения. Ние сме свързани а, с а, газопровод от Алжир и мисля, че той отговаря на стандартите. Искам също да поздравя докладчика, господин Видел Квадрас, който много умело проведе преговори с останалите институции и изготви един отличен доклад. А аз се надявам искрено, че този доклад ще бъде подкрепен от всички вас. Госпожа Подимата. Благодаря, господин председател. Най-напред е, трябва да благодаря на господин е, Фидал Квадрос. Той заслужава поздравления за качеството на своята работа. Е, успя този документ да бъде одобрен на първо четене, въпреки някои сериозни възражения. Необходимо е а, да се дадат повече правомощия на европейския координатор. Необходимо е да се съобразим с предложенията за осигуряване на по-добри, по-редовни доставки от роден газ за потребителите с участието на социалните организации в Европа. Трябва да изоставим подходът на парче и да възприеме координирана европейска енергийна политика, преди всичко възоснова на регионалното сътрудничеството, като се имат предвид необходимостта от диференциация на доставчиците. И на буко и други стъпки могат да изиграят ключова роля в осигуряването на редовни доставки на природен газ. Господин Стрейчек, за една минута. Господин председател, многогодишната енергийна криза не беше е, приятна, но тя не осветли структурните слабости на пазара. Прекаленото регулиране на пазара на природен газ не е необходимо, защото в крайна сметка то ще доведе до повишаване на цените на газа за крайният потребител. Във връзка с това искам да кажа три неща. Първо, трябва да бъдем много внимателни, когато дефинираме така наречените защитени потребители, защитени клиенти, за да не бъде тази дефиниция прекалено широка и да не доведе до повишаване на цените на газа. Второ, много внимателно трябва да определим задължителният период – през който трябва да бъдат осигурени доставките на тези защитени клиенти. 50 дни изглежда много, 30 дни изглежда като че ли е на място, особено като се е че ще имаме нужда от нови съоръжения за складиране на газ. А, и на, това трябва да остава през най-студения период на годината. Господин... Господин председател, искам да поздравя нашия докладчик Бедал Квадрас. Преди една година той беше изправен пред много сериозно предизвикателство да изготви доклад за сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз. Както парламентът, така и съветът работиха заедно за постигането на компромис. Регламентът за гарантиране на сигурността на доставките на газ следва да улесни действията на газовите предприятия, както и на държавите членки и ги задължава да прилагат принципа на предпазливостта. Както чухме от докладчика, този документ отговаря или се отговаря или се опитва да отговори на реалните проблеми на Европейския съюз. Искам да коментирам общото положение в Европейския съюз и да кажа, че разбира се, че нова криза може да възникне във всеки един момент. Виждаме как се развива ситуацията, особено между Русия и Полша. Имам предвид договора за газоснабдяване. Това е предизвикателство Европейската комисия доставките на газ се превърнаха в бойно поле. Ако комисията иска да се справи с положението, тя трябва да насочи вниманието върху разнообразяването на източниците. Що се отнася до а, диверсификацията, в Польша имаме ограничени възможности а, и сме изправени пред сериозна криза в доставките на газ, което може да засегне сериозно полската економика. Ние очакваме подкрепа от страна на Европейската комисия, очакваме тя да застане на наша страна. Ние сме страна а, на транзит, а, ние не сме крайен пункт а, и се надявам, че всички държави а, членки а, трябва а, да оценят високо мерките за гарантиране на доставките на газ. Благодаря, господин Чутас. Благодаря, господин председател. Европейския съюз не може да си позволи да зависи от външни е, доставчици на газ. Кризата от 2009 година показа колко уязвими сме ние, тъй като нямаме обща европейска стратегия. Тази криза е, повлия върху европейската економика и засегна най-уязвимите страни членки. Тя показа до каква степен европейските страни са взаимозависими. Затова е необходима обща стратегия за разнообразяване на доставките на природен газ, за да може да имаме възможност да реагираме, реагираме адекватно в случай на подобни кризи. Съгласно Лисабонския договор е необходимо да създадем европейски механизъм за газови доставки – Особено а, важен е подобен механизъм, защото той е единствената альтернатива на руският монопол. Господин а, Ковал, за една минута. Благодаря, господин председател. А, госпожо председател, извинявайте. Искам да благодаря на докладчика, който е постигнал един извънредно труден компромис. Искам да благодаря на господин комисара, комисара, за неговото участие в сключването на договора за газови доставки между Русия и Полша. Именно това положение на нещата определя зависимостта на редица европейски страни. И а, това е политически въпрос. Удивлявам се, че някои твърдят, че това е само енергиен въпрос съвсем не е така. Много европейски страни разглеждат енергията като фактор, от който зависи независимостта им. Ако вие сте прочели какво се публикува в Русия по този въпрос, ще видите, че Русия има един двояк подход. От една страна економически подход, от друга страна политически подход, който е свързан с сигурността на доставките. Затова е необходима Европейската комисия, която отговаря за външните отношения на Съюза, да се обърне към, лице към този въпрос. Благодаря, господин Ковал. Сега госпожа Тоя за минута и половина. Извинявайте, казва председателят. Първо имаме господин Гирек. След това ще бъде госпожа Тоя. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласна съм с. Съгласен съм с тези колеги, които е, одобряват регламента като е, много сериозна система от защитни механизми срещу кризи. Надявам се, че е, ще успеем да се справим е, на първо време, но естествено би трябвало в дефиницията да се включат и по-малките мрежи, не само големите мрежи, не само е, големите предприятия има е, множество домакинства, има множество малки е, газови е, и газопреносни мрежи, които би трябвало също да се включат, защото именно от тях зависят най-вече е, дребните потребители, гражданите, домакинствата. През януари имахме една такава криза в резултат на отпадането на някои от е, е, мрежите от този тип. Е, Естествено, че са, е, трябва да гарантираме инвестициите. Миналата седмица ние е, изпратихме писмо е, в комисията, към която принадлежа писмо до комисаря Етингер, в което посочихме, че е важно е, да се гарантират е, не само е, финансовите средства за определена инфраструктури, но и за коридорите, за пътищата. Благодаря ви. Следващият колега очевидно не е в залата, за това сега ще дам думата на колегата Тоя. Благодаря на господин Видал Квадрас за отличната му работа. Колко газ ще ни е необходим? Ние ще го получаваме така или иначе от Русия. Трябва да сме сигурни, че ще са гарантирани доставките, трябва да имаме нужната инфраструктура, за да сме подготвени и да не допускаме друга криза. Следва да гарантираме сигурността на доставките. От миналото знаем, че това е особено необходимо. Повече от 40% от потреблението на природен газ в Европа идва от един единствен източник и този процент ще нараства, което означава, че се превръщаме в твърде зависимо от един единствен източник. Това означава и политическа зависимост, а това не е здравословно. Трябва също да внимаваме за цените. Цените могат да намалеят, тъй като ще се предостави шистов газ. Има и други альтернативи, различни проекти за разработването на други източници на енергия. Очевидно е, че много от съседните страни също са в слаба позиция като нас и трябва да предприемем верните стъпки във вярната посока, за да гарантираме, че няма да допускаме възникването на кризи и в съседните страни. Това е важно послание, което трябва да отправим. Благодаря, госпожо Корхала. Сега господин Бълчити за една минута. Благодаря, благодаря госпожо председател, господин комисар, колеги. Преди всичко е, е, искам да изразя е, моето уважение и моята благодарност към всички, които са работили по този доклад. Осигуряването на редовността на доставките на природен газ е ново предизвикателство пред Европейския съюз. И за решаването на този проблем трябва да положим, да не пестим сили. В момента се опитваме да разработим нова политика на Европейския съюз в енергийния сектор. Господин комисар, искам да попитам, когато се подготвяше договорът с Русия по проекта Ямала, дали това няма да бъде един отрицателен прецедент за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега ще преминем към процедурата привличане на вниманието на председатели. Една минута за господин Келъм. Господин Келъм, благодаря, госпожо. Днешният дебат показва, че Европа е извлекла полуки от кризата с газа Първото изпитание а, е, за независимостта на Естония беше през декември 1992 година, когато Русия врат на кранчето и спря гъста. Но днес виждаме отрадни признаци на сътрудничество между парламента и комисията. Искам специално благодаря на комисара Оетингер за неговият отговорен подход към този проблем това ни дава надежда, че солидарността ще бъде отлята в практически работни механизми. Необходима ни е обща инфраструктура, необходими са ни общи норми за доставките. Необходимо е комисията да поеме своята отговорност на координатор, но преди всичко необходима ни е интегрирана европейска мрежа за доставки на газ. Е, искам да обърна внимание върху предложението на колегата Тюрмес за подобряване на връзките север-юг и осигуряване на достатъчни складови съоръжения за природен газ. Благодаря. Благодаря. А сега господин Табойди за една минута. Изключително важно е Европейският съюз на общностно европейско равнище да отговори на големите предизвикателства. Но естествено и отделните държави членки би трябвало да предприемат активни действия, особено тези, които не са регламентирали контактите си с Русия. 80% от вноса на енергия е свързан с Русия унгарските газови доставки до голяма степен зависят от Унгария, особено е, отоплението в е, жилищните комплекси. Така че е, диверсификацията на доставките е особено важно и ние подкрепяме и, южни, и Южен поток и Набуко. Особено важен е и транзитния коридор към Украина необходимо е стабилно развитие. Обръщам се с молба към комисията. Моля ви, създайте система от гаранции в тази посока. Благодаря ви, господин Табачи. Госпожа Тоя има възможност, ако е в залата, но не я виждам. За това давам думата на следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на два въпроса, е, свързани с изказванията на колегите преди мен. Господин Турмес първо посочи необходимостта от е, е, точно отчитане на газовото търсене. Когато говорим за снабдяване, когато говорим за доставки, естествено трябва да свържем нещата и с търсенето. И затова, господин е, Етингер, ще ви попитам как в крайна сметка ще включите в стратегията това много елементарно съотношение. И на второ място ще се спра на казаното от колегата Свобода, а именно мисълта, идеята за енергийната общност. Това е нещо изключително важно. Е, е, и господин Делор, и бившата комисарка Шраер е, вече е говорила по този въпрос, така че е крайно време най-сетне да чуем един ясен отговор. Следващият е, оратор след господин Кафер е колегата от Португалия. Благодаря ви. Е, да, диверсификацията е изключително важна. Тя вече съществува в световен мащаб. Няма е, нужда да оспорваме този елемент, е, казва госпожа Фиго и Рейдо. Но Европейският съюз би трябвало да бъде особено активен, когато става дума за търсене на възобновяеми източници на природния газ, е, на альтернативни горива. не бива да пренебрегвам и възможностите, които вече се е, практикуват в Швеция, в е, Швейцария. Създаването на горива от отпадъци в резултат на рециклирането, на обработката на отпадъците. Така че трябва да търсим нови, модерни, альтернативни пътища. Благодаря ви. Господин Милцер има думата. Повечето доставчици на газ и оператори на газ е, е, обявиха вече, че ще става дума за непрекъснато увеличаване на цените, за поскъпване. Но в резултат на кризата, в инфраструктурата и така нататък. В миналото много често е, на европейско равнище е имало е, спорове по компетентност, е, които е трябвало да се разрешават от комисията и от съда. В никакъв случай обаче не бива да създаваме впечатлението на онези, които се нуждаят от помощ, че ги изоставяме. Да, в Полша е, се създават условия за истинска конкуренция към е, Балтийският е, коридор и газопреносната мрежа. Много е важно всички тези е, преплитания по отношение на компетенциите да се решат на основата на Лисабонския договор и най-вече да се променят взаимоотношенията с Русия в тази сфера. Благодаря ви. Господин Грозел има думата за една минута. Благодаря, Благодаря господин председател, господин Комисар, вие казахте, че това е първия документ по енергийните въпроси след влизането в сила на Лисабонския договор, в който се говори за енергийна солидарност. Полша настояваше за това в продължение на години. Ние осъзнахме по начин своята зависимост поради липсата на междусистемни връзки, без нужната координация и, което е най-важно, без политическа воля. Без да са налични всички тези съставки, не можем да предотвратим бъдеща енергийна криза. Полша договаря договор за доставки на газ, ние имаме опасения от прекъсването на доставките на газ. Разбира се, този документ можеше да бъде и по-добър с оглед на по-засилената координираща роля на комисията и ролята на върховния представител. Господин Отингер каза, че след 2-3 години трябва да се преразгледа регламента. Това показва, по мое мнение, че в него не сме включили всичко необходимо. Благодаря. Госпожа Чекао за една минута. Благодаря, госпожо председател. Енергийната сигурност на Европейския съюз зависи от разнообразяването на доставчиците и пътищата на доставките. Трябва да инвестираме повече за решаване на енергийния проблем и в, особено в повишаване на енергийната инфраструктура. Колкото до газопроводите, мисля, че е абсолютно необходимо да се създадат, да се изграждат нови газопроводи. От тук и значението на Нобуко. Европейският съюз трябва да инвестира повече и в складирането на газа и в подобряването на взаимните връзки между страните членки. Той трябва да се опита да създаде всички възможни а, а, връзки там, където има възможност за обратни потоци. Искам също така да подчертая фактът, че благодарение на Лисабонския договор имаме нова основа за сътрудничество между трите членки в областта на енергетиката. Смятам, че е, господин Видал Кадрас е, заслужава нашите поздравления, защото този регламент е крачка напред към енергийна сигурност. Благодаря. Сега господин Назарус. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Видал Квадрас, нашия колега, както и на комисаря Оттингер за този важен инструмент, който беше изготвен. Той е особено важен за европейските страни, най-вече за тези, които зависят на 100% от доставки на руски газ. Това е опасно, защото може да се използва като политическо оръжие. газът а, а, допринася в по-малка степен за емисиите на парникови газове. И в доклада се посочват някои цифри за потреблението на страни като Словакия, например, но някои от тях не са верни, затова трябва да се сме сигурни, че сме предоставили вярната информация доставките на газ трябва да бъдат достъпни от гледна точка на цената и това трябва да се има предвид при евентуални бъдещи кризи. Благодаря. Господин Ансев. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Оттингер, и аз искам да благодаря на Видал Квадра за неговият доклад. Всички знаем, че е, доставките на енергия и по-специално на природен газ за Европейския съюз са много важни. Е, изключи се микрофона на оратора, и не го чуваме в момента. Трябва да разнообразяваме да, да, доставчиците и да намерим необходимите политически и финансови ресурси, за да постигнем тази цел. Ключа за енергийната сигурност на Европейския съюз се крие в подобряване на взаимните връзки между страните, възможността да се използват максимално обратните потоци, а също така и в управление, което се основава на солидарността на страните членки. Необходимо е да продължи дебатът върху енерги... Европейската енергийна общност. Благодаря. Благодаря, господин Девьека. За една минута. Благодаря ви много. Регламентът, който ще гласуваме днес, е изключително важен за създаването на една енергийна общност. В регламента се съдържат разпоредби за солидарност, това гарантира по-голяма солидарност в случай на криза. Документът, който ще бъде гласуван, е доста далече от амбиционния вариант, който беше предложен от парламента, но той ще допринесе до подобряване на механизмите за действия при бъдещи кризи. Компромиса, постигнат със съвета, трябва да се разглежда положително. Искам да благодаря на докладчика Квадрас за това, че от самото начало беше много а, отворен за предложенията на колегите и че се опита да постигне компромис, който да е приемлив за всички. Европейският парламент е ключов а, играч в междуинституционалните битки и се бори успешно за намирането на решения, които първоначално са изглеждали нереалистични. Благодаря. Госпожа Херцог, за една минута. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на комисията за до сътрудничеството. Благодаря и на докладчика Квидалов в адрес за доклада, който представлява една много важна стъпка в желаната посока. Особено важно е сътрудничеството да не накърнява нашата суверенност, а да допринася за сигурността на газовите доставки в името на гражданите. Ние в Унгария проведохме вече една много оживена дискусия в тази връзка е, и министър-председателят е, се ангажира да гарантира независимостта на нашата страна от е, газовите доставки от Русия. Надявам се, че и новият регламент ще бъде в рамките на тази парадигма. Господин Паско. От 2006 след първото прекъсване на доставки на газ от Русия, въпроса за сигурността на енергийните доставки се превърна в изключително важен въпрос за Европейския съюз. Това не е само економически, но и политически въпрос и се отразява сериозно върху външната политика на Европейския съюз и върху международните му позиции. Въпреки, че се осъзнава широко този факт, не е направено много, за да се намалят доставките от източници, които засилват нашата уязвимост. Това е важно, особено за някои държави членки. В заключение, не можем да кажем обаче, че липсва а, система за сигурност, а, но тя е индивидуална, не колективна. Всяка държава иска сама да се защити и тя има привилегировани договорки с доставчиците, понякога в ущърп на другите. Благодаря. Следващия оратор. Госпожо председател, като се има предвид, че доста от изказалите се тук говориха за Набуко като важен проект за енергийната сигурност на Европа, бих искала да попитам комисаря дали може да каже точно какво е сегашното състояние по този проект и какво се прави за него. Благодаря, казва председателят. Господин комисар, Имате думата за заключително изказване. Господин Видал Квадрас няма да говори, така че вие сте единствения. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, разискванията по въпросите на газа и съхраняването на газа започна в рамките на дискусията за енергийната политика като цяло. Но естествено е, ние е, не подценяваме и всички останали източници, като е, петрол, нефт, въглища и альтернативни горива, като тези, които вие споменахте вече, които се произвеждат в Швеция и в Швейцария. Да, в при всички положения ние отделяме все по-голямо значение и на економичното изразходване на енергията, не само на гарантирането на достатъчни количества. Говорихме за енергийна общност. Европейският съюз ще се превърне, според мен, и трябва да се превърне в една все по-солидарна енергийна общност през следващите години. Предстои да започнем с прилагането на новите инструменти през следващите няколко години, за да видим как те функционират на практика. Имам предвид инструментариума по член 94. Става дума за вътрешния пазар на електроенергия, на газ. В никакъв случай не бива да следваме порочната практика на някои държави членки, които, така да се каже, събота и неделя обещават е, какво ли не по отношение на цената на енергията, включително и на газа. И след това от понеделник си вършат каквото си знаят. Не. Ще прекратим с тези неделни проповеди и красиви обещания и ще започнем е, да действаме е, не само в рамките на е, Европейския съюз и държавите членки, но ще засилваме сътрудничеството и с е, е, Харватия, с Сърбия, с Марокко, с Алжир, с Турция, особено много. Да, това са държави, които са особено важни партньори в рамките на нашите усилия за създаването на една свързана европейска и не само европейска енергийна система. Енергийният микс е, остава предимно в е, е, ръцете на държавите членки. Но в зависимост от политиките на нашите държави членки, ние ще имаме подходящ, адекватен енергиен микс или не. Така че по отношение на газа ние предвиждаме увеличаване на доставките на 500 хиляди на, на първо време, а след това и на много повече, но естествено е особено важно да разработим необходимата инфраструктура, за да можем да блокираме тази зависимост, която, за съжаление, изигра много неприятна роля наскоро. Да, много зависими сме на първо място от Русия, това е вярно. 25% от газа на европейския пазар идва от Русия. Това са е, руски доставки. Една четвърт. Но естествено Литва, Латвия, България, Румъния е, са много по-зависими до 50%. Така че е, тази посока изток-запад е, е, се характеризира с доста различна степен на зависимост от Русия. Можем да споменем обаче и Норвегия, и е, различните видове е, газ, е, е които ще допринесат за диверсификация и за гарантиране на е, газоснабдяването, на газовите доставки. Да, през ноември е, е, ще е, има среща в контекста на диалога Европейски съюз Русия. Ще става дума и за финансирането на северния тръбопровод но е, трябва да се постараем инвестицията да бъде полезна и за нас, не само за е, Русия. Е, руснаците също в известна степен са зависими от нас, защото те се нуждаят от европейско ноу-хау, от високи технологии, които са пак европейски. Те се нуждаят в крайна сметка от нашия пазар. Но при всички положения, доколкото говорим за доставка и в бъдеще, ще се постараем тази, е, е, доколкото говорим за зависимост, тя да бъде не е, прекалено голяма, да намалява с годините и все повече да се превръща в нещо положително за нас. Руснаците ще бъдат нашия партньор – когато става дума за е, доставки от руските находища, но не и като посредник, когато става дума за е, газови доставки от трети страни. Така че от Каспийско море е, газът се движи през Русия, но в никакъв случай ние не бива да превръщаме Русия, така да се каже, в единственият е, доставчик на е, газ, независимо от това дали става дума за собствен газ или за транзитен е, газ. Не, алжирския, мароканският газ не преминават през Русия, така че ние залагаме най-вече на альтернативността на доставките, на диверсификацията на доставките. И това ще допринесе за една по-голяма сигурност, за една по-голяма ефективност, като започнем от Румъния, България, Полша, Италия, Португалия, Испания ще търсим един альтернативен коридор в рамките на Южния поток. Така че всичко това е особено важно. Ще се опитаме да постигнем и пробив в региона на Каспийско море за проекта на Буко. Провеждаме всяка седмица работни заседания. Имаме през е, октомври е, е, работни заседания с някои от държавите, в които ще премине преносната мрежа. Така че проектът се развива и аз продължавам да вярвам и ви уверявам, че Набуко е на добър път. Какво мога да ви обещая? Всяко евро, отпуснато от парламента и от държавите членки по линия на съвместното е, финансиране, ще бъде отчетено много точно, много коректно и е, през е, следващия период ние ще направим е, много точна рекапитулация на средствата, изразходвани в отделните работни сфери, така че да информираме точно и пълно е, парламента и да предложим е, известно разместване, да кажем, на финансовите ресурси по сектори, ако това е необходимо. При всички положения регламентът ще се доразвива. Аз подчертах това и в първоначалното си изказване. Това не е краят на нашия голям проект. Това е по-скоро началото. Благодаря ви, господин комисар. Приключихме с разискванията по темата газови доставки и